Отварям посещение. Започва заседанието. След приключването с нощи. Продължаваме нашата работа. Уважаеми госпожи и господа, първата точка от днешния дневен ред е представенето на съвета по проекта на общия бюджет 2010 година. Голямо удоволствие за мен да приветствам